si Ok. Bonsoir. Добър вечер. Драги колеги, с ваше разрешение ще започнем заседанието. Като член на Европейския парламент от 10 години, мога да кажа, че залата на тази комисия никога не е била толкова пълна. Благодаря на всички членове за присъствието тук. Сега ще ви представя процедурата на гласуването. Ще изберем най-напред председател, след това един по един заместник председателите. Искам да подчертая също така, че в хода на, таз, на това заседание няма да раз, имаме превод на малтийски язик. Госпожа Фан Шторк, заповядайте имате думата. Благодаря. Имам въпрос процедурален. въпрос към координаторите. Интересуваме дали политическите групи смятат да се придържат към системата ДОНТ или ще гласуваме тайно. Искам да кажа, че по принцип е, добрата традиция е да се придържаме към системата ДОНТ, но хубаво е да се разделим от идеологията за момента. По-демократично е да се придържаме към системата ДОНТ. При това гласуване интересуваме дали другите координатори са на същото мнение. Pardon. Uh, мадам Фонш. Благодаря, госпожо Ван Шторк. Не смятам, че можем да водим дебат. Сега ще продължим заседанието, но както казахте, предложените кандидати са кандидатите, които са избрани, подбрани в съответствията Донт. Така че е, аз мога само да се надявам, че тази система ще бъде спазена в хода на гласуването. Целта на настоящото заседание е да се учреди бюрото на комисията чрез е, избор на председател и максимум 4 заместник-председатели в съответствие с правилника след е, е, изборите ще одобрим календар от заседание за 2014 година, след това езиковия профил, след това ще преминем към съобщение на председателя. Тъй като не присъстват е, всички титуляри, искам е, да ви представя имената на заместниците, които ще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 госпожа Билбао Барандика, госпожа Индвелт и, госпожин, и господин Стефан Ек. Искам да подчертая, че при промени в това, което сега обявих, групите трябва да ме информират преди да обявя началото на изборите. Предполагам, че администрацията е подготвила списък на всички присъстващи членове. За да бъде валиден вотът, трябва да проверим кворумът. Ни... Трябва да присъстват поне деветима членове, за да имаме кворум. преди да преминем към изборите на председателство, мисля, че трябва да проверим е, дали функционира електронно, системата за електронно гласуване. Разбира се, ако няма други кандидати, ще гласуваме с ръкопляскане бяха е, получени следните кандидатури за председател. Има една единствена кандидатура, госпожа Ираче Гарсия Перес от групата на социалистите. Има ли други кандидати за председател? Няма. Тогава гласуваме с е, ръкопляскане. Госпожо Гарсия Перес, работим с вас от 10 години. За мен е чест да ви приветствам на подиума. Bueno, queridas eh, colegas, en primer lugar, por supuesto. Драги колеги, най-напред искам да ви благодаря за това, че ми оказахте доверие. Задача, задачите, които ни предстоят е, през предстоящия мандат са много важни. Надявам се, че ще успеем да работим заедно за да осигурим повече равенство на половете. Престои ни много работа и се надявам, че ще успеем да и изпълним задачите си. Ще, ще ви помоля за търпение, докато се приспособя към работата на тази комисия. Сега ще преминем към избор на заместник-председатели. Искаме да прочетем имената на заместниците от НП Гал Пелч, Верхейген и Холмайер и Лара Коми. Е, моля за извинение, ако имената не са произнесени правилно. Надявам се в бъдеще да ги произнасям по-добре. Сега от групата на е, социалистите Данчила, Марита Увскок и Марк Тарабела. Алде, Билбао Барандика, Софи Индвелт, Зелената лизица, Стефан Хек. Ако няма промени, можем да преминем към избор на първи заместник председател. Да проверим дали има кворум. Има. Гласуваме първия заместник председател. Госпожа е, Матера е кандидат от НЕП. Ако няма други кандидати за първи заместник председател, Нека да изберем госпожа Матера с аплодисменти. Госпожа Матера, първи заместник председател. Sí, por favor, la señora Stork. Госпожа Шторк. Благодаря. Аз искам да попитам Дали координаторите ще се споразумеят да се придържаме към системата Дон? Това е демократично. Може би ще може да ми отговорите дали за четирите тура е, това ще, ще се придържаме към тази система. Bueno, no podemos entrar ahora a un debate al Не можем да водим дебат по този въпрос. Мисля, че трябва да продължим процедурата по гласуване на заместник председатели. Ако имате коментари, те могат да бъдат правени в движение. Нека да гласуваме за втория заместник председател. Кандидатът е от Обединената левица Иня Зуба. Има ли други Кандидатури няма. Госпожа Зуба може да бъде избрана. Втория заместник председател. Заповядайте на подиума. Bueno, pues pasamos a la elección de la tercera vicepresidencia. Сега преминаваме към третия заместник председател. Кандидатурата е издигната от социалистите, госпожа Линкевичуте. Има ли други кандидатури? Да изберем колегата с ръкопляскане. Третия заместник председател, заповядайте да заемете мястото си на трибуната. Muy bien, pues ahora pasamos a la elección de la vicepresidenta. Сега преминаваме към избор на четвърти заместник председател от името на ЕКР. Получихме кандидатурата на Бонесто. Господин Тарабеле. имате думата. Искам да отговоря на въпроса на госпожа Воншток всъщност е възможност да има искане за тайн, тайно гласуване за даден кандидат. Системата Донте няма проблем, но може, можете да поискате тайно гласуване по кандидатурата на госпожа Ваншток за четвърти заместник председател. Искам да изразя е, отрицателното си мнение. Очудна, очудена съм, че срещу четири гласувания никой не възрази и изведнъж вие отправяте искане, което е не обосновано и според мен то противоречи на правилата на демокрацията. Е, и на дипломацията и на тактичността. Гос... Госпожа Биердер, искам да подкрепя искането за тайно гласуване в парламента. В този парламент депутатите имат право да гласуват е, така както диктува съвестта им. И кандидатурата, последната кандидатура, може би е, следва да се гласува е, с е, тайно гласуване. Аз си мислих, че това може да стане и с вдигане на ръка. Правилникът предвижда възможността за тайно гласуване и тя да се използва, ако петима членове подкрепят искането за тайно гласуване. Чуваме, че две групи подкрепят искането, така че имаме достатъчна подкрепа за това предложение. Може ли да проверим дали е, ще има тайно гласуване? За всеки случай подгответе си картите за гласуване. La señora Синанска. Госпожа Синанска. Благодаря. Искам да изразя голямото си очудване от това, че комисия, тази комисия, която се занимава с равенството между мъжете и жените, която се занимава с равенството на възможностите, сега извършва дискриминация срещу един член. За един член ще се говори процедура различна от останалите. Вие говорите за е, гласувайте против открито. Къде е проблемът? Аз няма да допусна дебата да се проточва. Повтарям само, че правилника предвижда възможността да се иска тайно гласуване при изборите на заместник-председател. Това е в съответствие с правилника. Сега трябва да гласуваме дали ще има тайно гласуване. Ако петима членове подкрепят тайното гласуване, ще бъде организирано такова. Кой е за тайно гласуване? И имаме повече от 6 депутати за, така че ще гласуваме тайно за четвъртия заместник председател. Готови ли са ви картите? Зеленото копче ще бъде госпожа Ван Сторк, бяло за а, въздържал се и червено е против. Госпожа Заборска. Благодаря, госпожо председател. Забравих картата си в друга комисия. Ако е, ще ви моля да преброите и моя глас, аз ще гласувам открито. Добре. Започваме гласуването. Край на гласуването. Тринайсет за, 17 против, един въздържал се. Госпожа Ван Сторк не е избрана за четвърти заместник председател на тази комисия. гласуването за четвърти заместник председател се отлага за следващото заседание. Надяваме се, че до тогава ще сме получили нови кандидатури и ще успеем да доукомплектоваме бюрото. Bien, pasamos, pasamos al siguiente punto del Преминаваме към следващата точка в дневния ред. Приемане на календара за на заседанията за 2014 година. Всички разполагате с предложения календар. Приемате ли го? Календарът се счита за прият. Следващата точка в дневния ред – е свързана с езиковият е, профил. Има ли коментари? Езиковият режим се приема. Сега съобщение от председателя. Проектобюджетът на Европейския съюз за 2015 година трябва да бъде прият в съответствие с определен график. Срока за внасяне на измерения 24 е юли. Измеренията могат да се внасят до тази дата. Гласуването ще бъде на 3 септември по време на заседание на комисията. Крайният срок за внасяне на изменение 24 е юли на 3 септември ще бъде гласуването в комисията. Ако няма други коментари, благодар... искам да ви благодаря и ще се видим на следващото заседание.